точка по дневния ред е изявлението на комисията по състоянието на човешките права в Иран, като става дума конкретно за случаите на Сакине Мохамади Аштияни и Захраба Храми. Господин... президент. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, тъй като заместник председателката на комисията госпожа Аштън не можа да дойде. От нейно име искам да прочета пред парламента следната декларация. Положението за човешките парафи е буди е, сериозна загриженост. През последните месеци върховната представителка Катрин Аштън и нейните служби на няколко пъти се произнесаха по нарушенията на човешките права в тази страна. Много от вас направиха същото. Необходимо е да заклеймим тази нечовешка практика, която продължава и в днешно време в Иран. През юни Европейския съюз призова Иран да зачита свободата на словото, да защитава правата на справедлив процес и да спре репресиите към религиозните и етнически мълцинства и жените. Правата на мълцинствата са обекти на редица други декларации на Европейския съюз, който иска от Иран същото, както и от други страни. Призоваваме властите на страната с а, публични изявления и конфиденциални демарши на дипломатическото представителство да зачитат правата на гражданите, както иранските власти са се ангажирали по силата на Международния договор за защита на поли, гражданските и политическите права. Моята колежка Кетрин Аштън и нейният официален представител в Брюсек Брюксел и Техеран отделят голямо значение на положението на госпожа Астияни. На 6 юли госпожа Аштън публикува изявление, с което настояваше иранските власти да преразгледат случая с госпожа Мохамади Аштиани, както и на редица други лица, с произнесени присъди в нарушение на международно правните норми в страна, където смъртната присъда все още е законна. Тя повдигна тези въпроси по дипломатически път. Съм, идеята за убиване с камъни е толкова варварска, че ние трябва да я заклеймим с най-голяма строгост, докато тази практика не бъде отменена. Европейският съюз пряко а, се позова на случая на госпожа Сараба Храми, е, арестувана по време на е, бу, е, бунтовете при честването на Шуата. Госпожа Бахрами е с двойно гражданство, иранско и холандско, и има право на справедлив, открит и прозрачен процес. Като европейска гражданка тя трябва да се ползва пълноценно от консулска и правна помощ. Върховната представителка ще продължи да следи отблизо случая с госпожа Бахрами в сътрудничество с дипломатически представител на ЕС в Техеран. Искам да ви уверя, че Европейския съюз и държавите членки ще продължават да заклеймяват нарушенията на човешките права в Иран, докато има такива, в двустранните контакти и в, на международни форуми. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на политическите групи. Сега госпожа Анджела Лили. Благодаря. Мъчения, биене с камшик, замерене с камъни, това са варварски практики, които жестоко засягат основни човешки права. Какво да коментираме, освен да чуем отново това, което написа жертвата? Когато си лягаш, как точно се приготвяш за това да отидеш и да ме умъртвиш с камъни, да хвърляте камъни по мен, за да умра. Обръщам се към цялото човечество да ме спаси. Нека да обърнем внимание на този изов. Нека да направим така, че да защитим а, човешките права в Иран. Трябва да спрем подобни екзекуции. Нека да поставим дори в криза нашите дипломатически отношения, но да застанем зад човешките права. Всички свободни жени осъждат тези практики, всички хора ги осъждат и ние не смятаме, че, те, че на такива практики трябва да са подложени хора, които не са съгласни с режима в Иран. Режим, който се базира само на страх, на потисничество, на забрана на основните права. На един подобен режим нашия парламент трябва твърдо да каже, че ние заставаме зад Сакине и Захара. Благодаря. Сега социалисти и демократи, госпожа Муняс. Благодаря, госпожо председател. Хомосексуалност, изневери, мирни демонстрации. Това са три престъпления, за които вече трима души са осъдени, така сякаш ще са извършили ужасни престъпления. Става дума за Иран. На хората на, на жертвите трябва да бъде оказана помощ от международни организации. Също трябва да се противопоставим на смъртната присъда. Има осъдени непълнолетни. Е, по наше мнение, подобни постъпки не са а, е, престъпления. Това са нарушения на основни свободи. За това ние трябва да настояваме да не се екзекутира Сакине и другите осъдени. Трябва да се разгледат тези случаи по правен път. Трябва да се търси мораториум на смъртните присъди. Не може хора да бъдат убивани с камъни. ООН следи ситуацията на човешките права в Иран и те трябва да бъдат последователни в своята политика, а ние трябва да изкажеме подкрепа на хората, които се борят за основни свободи и човешки права в Иран, които са жертви на раз... репресия. Призоваваме съвета да предприеми и други мерки за защита на тези хора в Иран. Благодаря. Сега за либералите и демократите. Госпожа Шаки, две минути. Благодаря. Човешките права в Иран и нарушенията ни вълнуват изключително много. Не само защото вярваме в нашите ценности и защото сме против смъртната присъда, но защото също знаем, че зад тези цифри стоят хора. 388 души са екзекутирани в Иран през 2009 година и много други са подложени на репресии. Напоследък много се дискутират ситуациите, ситуацията в Иран и в Холандия, защото е, иранското правителство не приема холандското гражданство на съответните лица и не им осигурява адвокати. Холандското правителство повдигна този казус по целия свят, търси защита за своите граждани. Но това е проблем на всички страни от Европейския съюз и трябва да бъде разгледан от тях, защото се търси защита на европейски граждани там. Сега говорим за жени, за хора, за личности, които, ако още са живи, така или иначе живота им е прекратен. Сакине и Захра не са единствените там. Там има още десетки, стотици жени, чието гласове не се чуват. Иранското правителство трябва да е наясно, че груби те мерки, те, военната технология няма да им донесе излизане от изолация а по-скоро грижите за благоденствието на своите граждани и вниманието към международната общност ще донесат това. Не може да има безнаказаност за палачите на деца, за изнасилвачи и за хора, които убиват жени с камъни. Нека да възобновим диалога за човешките права с Иран. Нека да търсиме диалог с Иран по най-чувствителните точки човешките права, човешките свободи и да престане това нарушаване на тези свобода и свободи. Сега от зелените Барбара Лохбилер, моля. Благодаря, госпожо председател. Много говорихме за обществата, при които в Иран е произнесено смъртно указание срещу тези две жени. В самия Иран съществува движение срещу убиването с камъни. Е, настоява се за край е, на това варварско наказание и вече се наблюдава някакво движение. Аятолах Саяруди, е, бившия ръководител на правосъдието, през 2002 и през 2008 година настоя за за край е, на убиването с камъни, но е, всеки съдя свободно произнася съдебни решения. Е, Иранския комитет по правни въпроси също беше предвидил край на убиването с камъни и промяна в наказателния кодекс. Парламентът е, обсъди въпроса, но е, е, трябва съвета на пазителите на революцията да приеме промяната в Конституцията и съответно да прецени доколко промяната в Конституцията е съвместима с Ислямския закон така че Върховния съвет, революционен съвет може да установи, че това убиване трябва да бъде отстранено или да го възстанови, каквото и да е решението на парламента. Ние трябва да пледираме за край на това наказание да отправим апел към парламента на Иран но индивидуалните съдби и на двете жени продължава да остава неизвестна и е, не сме сигурни дали те ще избегнат убиването с камъни. Е, те не могат е, да бъдат е, обесени, защото са обвинени в съучастничество в убийството на съпрузите им. Ние трябва да настояваме Иран да сложи край на подобни екзекуции. Е, Сакине е, трябва да е, бъде съдена отново при независим процес и е, госпожа Аштън правилно е настояла за това. А сега господин Танок за две минути. Отново тук в парламента си е, дискутираме бруталния режим в Иран. Иранските власти безмилостно екзекутират млади хора, деца, жени, които е, изневеряват, е, са осъдени за пребиване с камъни, за така наречените престъпления от сексуален характер – а в много страни се налагат смъртни наказания само за е, убийство. А в Иран е, смъртното наказание се прилага и за хомосексуалност, която се определя като престъпление изневяра. Е, има случаи, когато се осъдят хора и на Содомия. Едно момче, 16 годишно, всъщност не е нито хомосексуалист, нито нещо друго е направил. Адвокатът му се е скрил, защото и той има заповед за арест. И сега повдигам и повдигна случая за закинящи Ани, защото тя е осъдена и за изнавяра, и за корупция, защото е говорила пред чуждо списание. Макар, че това не е била тя всъщност а сега я обвиняват и в е, съучастие в убийство. Трябва да се търси международно участие, международно наблюдение. Трябва непрекъснато да осъждаме ужасните е, престъпления на Иран по отношение на човешките права, както и много други случаи, с, както и арестуването на гражданка на Холандия, госпожа Бахрами. Сега се обръждаме от тук към иранския президент да покаже известна милост, но аз лично нямам голяма надежда, че това ще стане. Благодаря. Благодаря. Госпожи Ненел, благодаря. Огромната вълна протести и загриженост а, за свободата в Иран трябва да получи подкрепата на всички демократи, за които справедливостта има смисъл. Ние трябва да осъдим арестуването на Зара Бахрами, както и от присъдата за смърт за убиване с камъни на госпожа Аштиен. Трябва да наблегнем на необходимостта всички държави да зачитат ценностите и принципите на светския живот, да не объркват, да не смесват държава и религия, защото това убива свободата, да не смесват грях и престъпление. Трябва да настояваме за премахване на смъртната присъда във всички страни и да настояваме иранските съдебни власти да въведат мораториум върху смъртната присъда, да се престанат наказ... смъртните наказания за изневяра и да се, и да спазват международно-правните норми. Благодаря сега за Европа за свобода и демокрация. Франческо Сперони на минута. Благодаря, господин председател. И аз присъединявам гласа си към всички тези, които настояват да не се върши този варварски акт, убиването с камъни за изневяра. Да се зачитат а, принципите а, да се, а, това за всички мъже и жени да се зачитат техните човешки права. Искам да подчертая нещо, което чух от, от последния оратор. Много от това, което наблюдаваме, идва от генерацията на един религиозен екстремизъм е, от една фундаменталистко тълкование на ислямския закон, е, които някой се опитва да вкарат и в нашата свободна демократична Европа. Благодаря. Благодаря ви. А, сега а, пристъпваме към другите, които искат да вземат думата. Госпожа Мацони, две минути. Благодаря ви. Аз държа да изкажа благодарността си към нашия парламент, който почти единодушно се съгласи тази точка да бъде придвижена по-напред в дневния ред. Аз и госпожа Анжелини поискахме това и много депутати ни подкрепиха, защото става въпрос за спасяване на един човешки живот. Е, това може да бъде последния ден за Сакине. Е, това е, съдебно решение не трябва да бъде приведено в действие. То е абсолютно недопустимо. За какво става въпрос? Всъщност това е историята на много ирански жени, на много млади хора. Е, трябва е, да се има предвид, че режима в Иран настоя... Е, нарушава основни човешки права и пренебрегва призивите на международната общност и потъпква правата. Представители на, представител на Европейския съюз направи две изказвания през юни и юли. Общо събрание на ООН е също на няколко пъти прие резолюции и е, предвиди е, мораториум върху смъртното наказание. Независимо от това, Иран продължава да членува в ООН, за да защитава правата на жените. А ние не можем да приемем подобна позиция на Иран. Трябва да се защитят е, човешките права. Е, това е наша отговорност, която ние трябва да поемем. Е, в противен случай това няма да върви по посока на интеграцията и ние трябва да се така да, да станем съюзници на национални правителства. В Италия протестираха млади италианци. Е, може би ще спасим един човешки живот, но няма да спасим Иран. Тази мобилизация е първа крачка. Е, ние ще вървим напред, но трябва да се спрат взаимоотношенията с Иран, докато постигнем е, резултат. Госпожа Каста, минута и 30. Госпожо председател. Господин председател, надява се, че повече хора ще да участват в този дебат, защото той заслужава това. Искам да присъединя гласа си към всички, които през тези дни се мобилизираха на международно равнище, за да изразят солидарността си с трагическата съдба на осъдената на смърт чрез камъни и за солидарност с всички задържени с подобни процеси в Иран в момента на глобализацията още по-ясно се вижда, че правата на жените са неделими от човешките права и не можем да позволим убиване с камъне. Това засяга нашата свобода, нашата съвест. Върховната представителска и Вивиана Редик трябва да продължат усилията си да направят всички постъпки пред иранското правителство и в международните форуми, за да не се състои, да не се изпълнят смъртните присъди, да бъдат освободени, защото е, за, да се прекрати варварската практика на убиването с камъни и да се въведе мораториум върху смъртната присъда и да бъде подкрепена иранската демократична опозиция. Е, ние всички е, тук с колегите предвиждаме утре в двора на парламента едно събиране в солидарност с тези жени, с трагичната им съдба и приканвам всички, които искат да дойдат. Да, да изразим подкрепа с народа и с опозицията на Иран, защото тук е, става въпрос за имиджа и е, е, престижа на Европейския съюз. Сега господин Кил Нилсън. Le cas de Sakiné Случая на Сакине, е, който ни обединява тази вечер и мобилизира много граждани в Европейски съюз, трябва да стане повод е, за да обсъдим положението е, и на други жени, например Зара Барами, която е в същото положение, също е застрашена от екзекуция след процес, който протече при почти същите условия. Е, е, пълна изолация, натиск, насилие, е, и признания, които са изтръгнати е, чрез измъчвания е, по същата причина за така липса на любов към Бога, никакъв адвокат, никаква защита. Случая с малолетния, за който се говори днес, който също няма доклад, Шива Назари, която е журналистка, която защитава човешките права. Е, Amnesty International смята, че тя е затворник поради убежденията си. Е, тя е затворена в клетка, където не може да движи нито краката, нито ръцете си. Също е заплашена от смъртно наказание и мисля, че нашия парламент е, се мобилизира в тяхна защита и това му прави чест. Ние настояваме да бъде отменено смъртно наказание, да, се, да има мораториум върху екзекуциите и да има незабавно освобождение освобождаване на всички, които са участвали в мирни протести, а и незабавно освобождаване на малолетните. В тази страна много малолетни са осъдени на смъртно наказание и трябва представители на Червения кръг, е, кръста да посетят затворниците. Сега, е, е, госпожа, господин Роси за една минута. Колеги, напоследък много политически лидери, граждани, представители на гражданското общество, представители на католическата църква. Всички се обединиха да се опитат да освободят Закине, майката, която е осъдена да бъде убита с камъни за предполагаема изневяра. Тази присъда е, се базира на признания, изтръгнати след 99 удара с камшик. и за да ви убият с камъни, те ви заравят, остават само да се вижда горната част на тялото и хвърлят камъни. Това е ужасно мъчение и начин на умъртвяване. Подобни неща не следва да се допускат. Това се случва в Иран от много време. В момента поне 40 жени в затвора ги очаква същата съдба. Така че е изключително важно Европейския съюз да надигне глас против тези варварски практики. Благодаря. Господин, госпожа Штифлер. Госпожо председател, господин комисар, обръщам се към вас от името на колежката Рашида Дати, която изготви резолюция от името на ЕНП, но която не може да присъства днес. Тя иска да внесе тази резолюция по две причини. Първата, разбира се, защото смята, че Европейския парламент трябва да се присъедини към международните организации, правителствата и всички личности по света, които вдигнаха глас в защита на Закине Аштиен и, и които настояват да бъде отменена нейната присъда. Европейския парламент винаги е бил в първите редици на защитата на човешките права и не може да мълчи в този случай. Трябва а, ясно да заяви, а, че от отказва да приеме тази смърт. Това не е намеса във вътрешните работи. Ние просто трябва да припомним от универсалните ценности, които са наше общо наследство. Втората причина е, че извън този частен случай Рашида Дати иска да покаже силния ангажимент на Европейския парламент срещу насилията срещу жените. За Кини без да иска стана символ на всички жени жертва на насилие. Нашата колега Руйтен привлече вниманието и върху Сахара Бахрами, е, е, холандска гражданка, която беше принудена да прави признание по телевизията е, под насилие. за това се роди този проект за резолюция. Трябва да поемем защитата на тези жени. Приветствам ви да гласувате резолюцията на госпожа Дати. Това ще бъде един силен, едно силно послание. Благодаря. Госпожа Гомеш за минута и половина. А, а, аз мисля, че а, Споменатите имена са само три от хилядите жертви на насилствения режим в Иран. Две от жените са застрашени от убиване с камъни и ако се пристъпи към екзекуция, тогава страната ще наруши договора за политическите и гражданските права и това ще бъде петно на великата иранска цивилизация. Преди няколко дни бях в Лисабон на протести срещу екзекуцията на Сакине, е, и е, чухме е, гласа на господин Лула, който настоява пред иранските власти за действия и освен това така ги приканва към човешко отношение резолюцията, която ще се гласува утре в Европейския парламент, всъщност показва, че е всички, които е, потъпкват е, свободата в Иран, трябва да им се забрани достъпа до Европейския съюз и да се замразят имуществото им. Съвета и комисията трябва да вземат мерки, за да се защитят тези, които се борят за човешки права и демокрация в Иран. Е, това е, засяга е, положението в Иран в момента, но това ни засяга и нас. В Европейския съюз ние защитаваме общочовешки ценности, но ние не държим, но ние не сме единствените, така нямаме монопол върху тези ценности. Госпожа Карияло за една минута. Скине е символ на несправедлив съдебен процес процес и нарушение на основни човешки права, е, искам да прибавя гласа си това, което беше казано от международната общност. Е, трябва е, това наказание да бъде отменено и Сакина да бъде освободена. Да изискваме нейното освобождение означава да се борим за правата на жените и свободата на словото. При активно участие в свободно общество аз подкрепям всичко, което се казва, в подкрепа на борбата срещу дискриминацията, особено когато става въпрос за ирански жени защото ние се борим за демокрацията в Иран по този начин. И ние виждаме, е, е, че коража на тези жени е, може да служи за пример и можем да ги подкрепяме в борбата им за демокрация, за бъдещето на Иран, мир, равенство и равни права за всички. Благодаря, казва председателката. Още веднъж има много повече желаящи да взема думата, отколкото имам възможност да дам. Особено ако искаме до някъде да спазваме дневния ред. Пет души ще получат думата. Госпожа Коласка за една минута. Е, Госпожо председател, тази присъда показва какво се случва в Иран и това, че ние трябва да осъдим тия практики е много важен сигнал. Защото по този начин ние даваме смелост на опозицията да се бори там. Трябва да обсъдим как да станат по-ефективни нашите действия. Приемаме резолюции, дебатираме, госпожа Аштън предприема ред мерки, но няма отговор, няма резултат от нашите дейности. Така че, ако искаме да бъдем съюз, Европейски съюз, който защитава човешките права по целия свят, ако искаме да сме ефективни в нашите дела и думи, а не само благородни, трябва да помислим какво конкретно да направим в подобни обстоятелства, за да има ефект. Благодаря, господин Тарабел. Една минута. Всъщност е, ние предлагаме да хвърлим камък върху Иран. Е, как може да се търпи такова варварско отношение към човешкото е, същество? Знаете ли, че мъжа се закопава до кръста, докато жената до врата, може би по съображения за благоприличие. Така че всъщност аз мисля, че камъните са големи, не можем да ги окачествяваме като камъни по плажа. Какво да кажем за Ами Рамадан, който е директор на Ислямския център в Женева, който казва, че е забранено е, да е, се е, отправят обиди срещу провинилия се и после се молим за него. Какъв цинизъм? Какво значи провинил се? Аз предлагам право на обежище на Сакани Амади. Мисля, че до сега никой не го е предложил и мисля, че можем да добавим това към резолюцията. Благодаря ви. А, така, а, госпожа Билбао Парадис, имате думата. А, а, благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че осъждането от Иран е пример измежду много други за действията на Иран. Рамадан приключва и е, ние трябва да вземем една категорична позиция, за да не се изпълни предвидно съдебно решение. Ние искаме всеки депутат да направи всичко, за да се избегне това варварство. Това е, е наш дълг като човешки същества и аз искам госпожа Аштон, комисар по човешките права, да направи всичко необходимо, за да се спазват международните конвенции, трябва да се приемат политически мерки, за да се упражни натиск върху Иран и той да спазва правилата. Сега госпожа Орва има думата több mint tz éve emberi jogokkal. Благодаря. Аз се занимавам с въпроси на човешките права и правата на жените като адвокат. От 20 години активно работя по тези теми и се боря срещу насилието, упражняване срещу жените автор съм на две книги и затова осъждам всяка форма на насилие над жените. Но бих искал да обърна внимание на госпожа Аштън на някои други неща. Искам всъщност да я поканя в Унгария, където може да види нарушения на човешките права, които съществуват и в Европейския съюз, в Унгария – тук в парламента непрекъснато говорим за нарушенията на човешките права в Иран, а и в Европейския съюз, и в Унгария има подобни нарушения. И полицията си затваря очите. Благодаря. Времето ви изтече доста отдавна, казва председателката. Сега господин Госпожа Матей, една минута. Благодаря. Да защитаваме за кине означава да защищаваме живота, правото на живот. Хартата на основните права е, и всички конституцион... конституции на нашите страни установяват принципа за не... нарушимите права на индивида, правото на достоинство и живот. Ние тук се борим не само за, не, за тази жена, за всички човешки същества, чието живот е застрашен навсякъде по света. Никакви причини, религиозни, законови или властови, не могат да оправдаят на посегателството на човешкия живот. <clears throat> и трябва да се е, вземе категорична позиция спрямо всички страни, които разрешават и прилагат смътната присида. Трябва да използваме всякакви дипломатически и търговски лостове, за да можем е, да спрем това, да кажем стига до тук. Благодаря. С това приключва диск дискусията. Давам за заключителни думи думата на комисаря Чолос. Госпожо председател, от името на комисията искам да благодаря на парламента за този дебат, за ясно заявената подкрепа в името на зачитането на човешките права. Мога да ви уверя от името на комисията, че ще направим всичко възможно, за да може иранските власти да седнат на масата на преговорите и нещата да се изяснят в едни дипломатически преговори. От името на Кетрин Аштън искам да ви уверя, че не се задоволяваме само с публични изявления. Имаше последното заседание на представители на Европейското председателство и на Иранското правителство се състоя на 29 август. Комисията и Върховната представителка ще продължат всички инициативи и демарши, за да може да постигнат резултат. Благодаря. С това дебатът приключа. Вотът ще се състои в сряда по обяд. Следващата точка от дневния ред са едноминутните изказвания. Хората, които са получили време за изказване, знаете, че винаги има повече желаящи, отколкото е,